Good morning, ladies and gentlemen. First, I have to make a technical remark. Uh, the... Добро утро, дами и господа. на 25-ти канал ще има превод на арабски. колеги, гости, с удоволствие ви приветствам на конференцията за разбиране на политическия ислам. Добре дошли на членовете на панела, които са дошли тук за нас. Е Пьер Вимон, е изпълнителен секретар на Европейската служба за външна дейност. И нашите уважаеми гости са от източна и западна Африка, където, както знаете, настъпиха големи политически и социални промени. Близкият изток промени посоката си и през от 2012 година исламски партии управляват в Тунис, Египет и другаде и вероятно ще продължат да управляват. Процесът на прехода винаги, не винаги беше гладък, мнозина говоря за исламска арабска зима след арабската пролет. Но на следващия етап трябва да погледнем прехода в по-широк план. Консолидиране на институциите, което е особено важно, но и по-трудно. Демок... Демокрация, оценка на изборните резултати, политически реформи. И именно по това народите ще оценяват исламските правителства. Те ще трябва на следващите избори да бъдат изправени пред присъдата на народа, на гражданите, за да се установи демокрацията и върховенството на закона, което е от изключителна важност. Значи, върховенството на закона трябва да намери балансиран подход за, създаване на плуралистични системи, в което, които взаимно съществуват различни етнически, религиозни групи, които участват равноправно в живота на обществата. И дори в страни с голямо исландско мнозинство. В демократичните общества парламентите играят голяма роля. Днешната опозиция е утрешното правителство. Ако няма такава възможност, това не може да бъде наречено демокрация изборите, които поради своите процедури, поради механизма, по който се провеждат, поради средата, в която се провеждат, правят невъзможна смяната на властта, не са демократични избори. Това значи да се използват правилата на демокрацията, но те да не се прилагат на практика. Защото само по този начин демокрацията може да доведе до стабилни общества, демократичният процес може да доведе до демократични общества. Стабилността се, подкрепя от много групи и сили в арабския свят. Стабилността не е противовес на демокрацията. Но демокрацията трябва да доведе до стабилност. Мисля, че по този начин трябва да разглеждаме процесите, които се развиват в арабския свят. Очакваме ли всички партии да проявяват искрена привързаност към принципите на демокрацията, конституционните процеси, които протичат до сега, показват, че тези народи върват по правилен път, но не може да сметнем, че всичко е постигнато. Много наблюдатели споменават арабските революции като нещо, което като че ли вече е приключило. Смятам, че това е упростенчески подход. Всеки политически процес се нуждае от достатъчно време за вкореняване на демократическите практики и институции, за да може да постигне конкретни резултати. Има различни начини за постигане на целите на демокрацията – в Египет в резултат на една революция, в Марокко конституцията, монархията е, е, се превръща в конституционна, абсолютна монархия се превръща в конституционна монархия. Не знаем кое ще даде най-добрият резултат, но един и другият подход трябва да се подкрепя от нас, защото той е избран от съответните народи, за да може те да продължат своето развитие по пътя на демокрацията. И разбира се, е, съществува въпроса за институционното изграждане, но трябва да се отчете и социалната обстановка, в която тези процеси се развиват. Арабската пролет в Египет, например, беше свързана с искания за лични свободи, граждански свободи и е, хляб. Е, подобно на революциите в Централна и Източна Европа, където бяха защитавани подобни идеи и преследвани подобни цели. Е, общо взето тези процеси върват в една и съща посока. И Европейския съюз, въпреки е, своето многообразие, вече има известен опит. Нашите приятели в Чешката република, в Полша и в другаде вече имат опит за промяна на системата и техният опит е, в прехода може да бъде използван плодотворно. И днес ще говорим именно за е, въздействието на исляма върху политиката. Понякога се казва, че ислямът и демокрацията са несъвместими. Аз лично вярвам, че това не е така. Вярвам, че те са съвместими. Има и примери. Затова не трябва да се поддаваме на подобни вношения, не трябва да приемаме а, подобни, а, подобни представи, ако искаме да продължим нашия диалог и нашето сътрудничество с тези страни. А, за да може тези страни да имат възможност да продължим този диалог, за да може те да продължат правилна посока. И надявам се, ще научим днес е, доста много за положението в тези страни, за техните въжделения е, в контекста на отношенията им с Европейския съюз като наши най-близки южни съседи. Е, благодаря на нашите партньори, които се съгласиха да участват в тази конференция, които ни чрез Фундация Европа настойчиво подканиха да проведем тази конференция. А, и а, сега ще дам думата на а, колегата за кратки уводни думи. Благодаря. За мен е удоволствие да видя толкова познати лица. През 2006 година Карнеги създаде служба в Бейрут, с цел задълбочаване на знанията и повишаване производителността на нашата организация на място. Целта беше да се занимаваме не само с мирния процес в Близкия изток, а по-скоро да обърнем внимание на прехода в арабския свят. През 2006 година хората се смееха, затова е, се смееха и казваха лоша инвестиция правите. Нещата се проявиха. Карнеги, Бейрут и колегите във Вашингтон продължиха да работят две години след началото на реформаторските движения. Ние повлияхме върху дебата и ние искаме да разберем процесите. Другата стратегия на Карнеги по това време беше да не прехода да се анализира не от западни учени, а от арабски, които след това да обяснят процесите и тенденциите на останалата част от света. Това е целта на тази конференция. Ние искахме да съберем гласовете на политическия ислям в различните му аспекти и които да разкажат на аудиторията, която има желание да научи. Ние от самото начало на арабската пролет иска, имахме желание да разберем какво става. И сега събрахме вас, нашите скъпи гости в Европейския парламент. Утре ще бъдем в института Егмон. Целта е да разберем вашите стратегии. Вчера на някои от предварителните срещи стана много ясно, че взаимното разбирателство е все още тема, по която може да се работи. Мисля, че оживения дебат в по ограничен състав ще се разшири и ще продължи и днес. Нямам какво много да добавя. Искам само да благодаря на колегите, благодаря на Института Егмон, благодаря на швейцарското правителство, чиято финансова помощ подпомогна организирането на конференцията. Благодаря и на Европейския парламент – за това, че организира програмата и ни предостави своята зала. Никак не е лесно да си между Елмар Брок и Пьер Вимонт. Чувствам се леко оплашен, но пък и очаквам да чуя много. Елмар Брок. Благодаря. Много съм благодарен за това сътрудничество и се надявам, че то ще послужи за пример за сътрудничество в бъдеще. Сега ще дам думата на изпълнителния главен секретар на Европейската служба за външна дейност. Пьер, имаш думата. Благодаря, Елмар. Благодаря и на тебе, Ян, за хубавите думи. Мисля, че това, което каза за това, че на тази конференция мое, можем да чуем мненията на колегите, на приятелите от арабския а, свят е много вярно. Благодаря за поканата, Елмар, и ще кажа, ще направя само няколко коментара просто за да поставя началото а, на диалога с а, нашите колеги от другата страна на Средиземно море. На първо място, в а, период на трудности, които през, преживяваме в арабския свят, винаги трябва да се стремим да разберем какво означава процеса на преход – Както знаем, това е момента между изборите и свързаните с тях надежди и управлението, което е трудна задача. това е период, в който надеждите трябва да се превъплатят в дела и процес, който не е никак лесен. Също така, трябва да сме наясно с това, че нещата са винаги по-сложни, отколкото се очаква управлението, трудния процес на преход е нещо, което всички ние сме преживявали. Това е момент на несигурност, може да бъде период на нестабилност. И трябва да анализираме процесите както отвътре в страните, в които преминават през преход, така и отвън. Знаем, че има трудности, идващи от опозицията, от различните социални партньори, трудности свързани с общественото мнение и хората, които излизат на улиците. Нищо изненадващо в сравнение с това, което се е случвало и в нашите страни в трудни периоди на демократичните процеси. Понякога може би е необходимо да се върнем назад в историята, за да разберем явленията. Трябва да разберем, че демокрацията е преминава през етапи. Започва с изборния процес, но след това се преминава към решаването на трудни въпроси. Правата а, на жените да гласуват страната, която аз познавам, позволи на жените да гласуват едва през 1945 година. Да не забравяме всички въпроси, свързани с мястото на религията и светската държава, независимостта на съдебната система, социалните въпроси. Да не забравяме и това, което се случва в европейските демокрации – във връзка с финансовата криза и различните мерки за строги економии. Често се казва, че демократичните процеси и правила са поставени на изпитание и те трябва да бъдат модернизирани. Целият демократичен процес е е нещо, което се развива и трябва да се намери начин този процес да се подхранва. Можем да гледаме на този преходен период като на много интересен период. Труден, но нещо, кое, през което трябва да се премине, а, за да се постигне стабилност. Бих казал, че на нещата трябва да се погледне и от една по-външна гледна точка и ето тук е ролята на Европейския съюз в нашето, сред нашето обществено мнение. Има тенденция да се гледа на събитията от а, арабската пролет а, като а, като на нещо несигурност, на нещо несигурно какво всъщност представлява арабската пролет. Няма съмнение, че е необходимо нещата да се обясняват и да, и да станат нещата по-ясни. Това трябва, тези пояснения трябва да дойдат и от нашите политически партии. Второ, процесите на преход трябва да се разглеждат и в по-дългосрочен план. Преди няколко минути казах, че пътят към истинска демокрация, която обхваща и отразява всички елементи на демокрацията, не става дума само за е, избирателния процес. И трябва да разберем пътя, че е, да разберем е, факта, че пътя към тази демокрация е дълъг. Преди малко споменах правото на гласуване за жените. Има обаче и много други примери. Трябва да се премине през различни етапи. Това не би трябвало да пречи на дебата. И това е, което има значение, когато говорим за арабската пролет. Не става дума за това да се критикува, за това да се води дебат, като се гледат на събитията в дългосрочен план. Очевидно е, че самият процес ще бъде дългосрочен. Мисля, че решението на тези проблеми е в ръцете на гражданите на тези страни. Това е прието. Не е наша работа да бъдем арогантни и да получаваме страните за това как да развиват демокрацията в своите страни. Но аз мисля, че ние имаме пълното право да водим дебат, да задаваме въпроси и да разберем какво се случва. И ако е възможно, да се опитаме да разменяме становища, понякога да споделяме своя собствен опит и да водим плодотворен диалог. Мисля също така, че в по-дългосрочен план новите тенденции към демокрация би трябвало да бъдат поставени в съответния контекст. Тук имам предвид да се анализират промените в арабския свят. Не говорим само за економическите проблеми, въпреки че те са много сериозни. Имам предвид по дълбоките тенденции, като образованието, борбата срещу неграмотността, факта, че младото поколение е все по-добре образовано и се стреми към по-добър живот, по-добри работни места борбата срещу безработицата става все по-важна. Но също така промените в ръждаемостта. В много страни ръждаемостта намалява и се създава нов модел на семейството в арабския свят. Всичко това формира един контекст в който е много по-интересно да се анализират събитията. Свидетели сме на, на тенденции, които не са толкова по-различни от тенденциите в Европа през 19 век. Всичко това означава, с което стигам до третата си точка, е, че Европейския съюз трябва да бъде все по-ангажиран с процесите в арабския свят. Трудно е, понякога имаме съмнение за посоката, в която се движим, но смятам, че Европейския съюз трябва да е на страната на тези събития и а, преходът. Колегата Кристиан Бергер ще дойде утре тук и ще ви представи в повече подробности подкрепата, която осигуряваме за гражданското общество, избирателния процес. Мисля, че Европейския съюз а, има ясен ангажимент. Този ангажимент трябва да се поддържа с ясно чувство за отговорност, с желание да изслушваме, с ясна толерантност и желание за диалог. Аз мисля, че за това става дума и днешната конференция, според мен, е много добро начало. Ще спра до тук. Вече говорих достатъчно дълго. Благодаря. Благодаря, Пиер, за твоето въведение в темата. То наистина ще ни помогне да започнем с конференцията. А сега предавам председателството на Хосе Игнасио Салафранка Санчес Нейра. Е, ние е, ще е, разделяме така, ролята на водещи на дискусията и така ще процедираме до края на първия панел. Господин Салафранка, благодаря, господин председател. Е, голяма радост и чест за нас е, е че имаме толкова много е, гости. Министъра на отношенията с парламента на Марокко, господин Шабани, е тук. А също и председателят на Външноекономическата парламентарна комисия е, е тук. Ще имаме е, възможността да чуем и други видни представители на страните, които са представени от арабския регион. Е, председателят господин Брок вече заяви, че е изключително важно да обогатим познанията си е, и за културата, и за политиката, и за економиката е, на вашите страни. Това е заложено и в думичката логос е, наука, което на практика е в основата на всяко развитие. И ние ще се опираме именно на нашите познания, когато решаваме как бихме могли да помогнем, как можем да допринесем за развитие на демократичните процеси. Много важно е, естествено, да е, внимаваме за баланса. Не бива в никакъв случай да се поставя е, акцента единствено върху сигурността, защото това става дума за сметка на демократичните ценности. Е, как точно ще изглежда новата политика, как точно ще изглеждат тези демократични ценности, какво ще следва в бъдеще. Това са основните въпроси, които ни вълнуват. Е, би трябвало, естествено, в бъдеще да следим отблизо какво се случва в е, страните е, и какви модели се прилагат на практика, най-вече по отношение на избирателното право. Резултатите от е, изборите в повечето от е, интересуващите ни страни показаха, че ислямистските партии спечелиха изборите. Те получиха много повече гласове. Е, това на практика е знак не само за вота на хората в името на едни е, партии и е, политически сили, които са били отчасти забранени е, по време на диктатурата, но същевременно е, това е и знак, че хората очакват по-добрият отговор на вълнуващите ги проблеми именно от тези партии. Е, ние е, винаги сме зачитали демократичния вод на гражданите, но същевременно се чувстваме задължени да следим отблизо и да подпомагаме усилията на гражданите. В Тунис имаше широки всенародни обсъждания, е, референдум. В Египет също имаше е, референдум, който е, не се радваше на много голямо участие, но на практика доведе до някакви решения по пътя към демокрацията на голяма част от актовете, които бяха прияти на основата на резултата от референдума, все още не са приведени в изпълнение. Все още очакваме на практика по-значими резултати. Въпросът е какъв е отговорът, който за сега дават правителствата на очакванията на гражданите? Какви са начините по които страните се опитват да реализират социалния договор? как точно смятат да реализират демократичните ценности на практика. Ще дадем думата на нашите гости, но първо, господин министр, вие имате думата. Господин Лавиди. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте за участие в тази конференция. Чудесно е това, че желаете да е, водите диалог с е, южните съседи на Европейския съюз. Е, ще повторя това, което вие казахте. И е, конференцията тук е доказателство за това, че европейските ни приятели е, проявяват все по-голям интерес към случващото се в е, нашите страни и същевременно е, ние осъзнаваме факта, че и европейските ни партньори и съседи разбират, че ислямът е, може да бъде е, свързан с демокрацията. Хубаво е, че в Европа е, вече се забелязва една тенденция да се загърбят старите стереотипи и клишета. Каква е ситуацията в е, Марокко? Тя е изключително е, интересна. Е, по-скоро е, можем да кажем дори извънредна ситуация. Извънредна в е, положителния смисъл на думата, защото е, в Марокко ние се опитваме по мирен път е, да е, решим проблемите на обществото. Естествено, как точно ще се развиват нещата в бъдеще, ще каже народът. в рамките на реформите е важно да се отчитат различни интереси. За разлика от Египет, Сирия, Тунис, при нас мнозинството избра е, мирния, спокойния път на прехода. Преходът премина спокойно и именно е, по този мирен и спокоен начин се изграждат е, ценностите на демокрацията. Трябва да имаме предвид основните характеристики на Марокко – когато говорим за разликата между Марокко и страните, при които преходът премина по пътя на революцията. И така, какво е характерно за Марокко? Първо, държавите, в които имаше е, революции, не проявяваха интерес е, към а, потребностите на обществото. Аз се интересуваха най-вече от а, властващите, от а, власт имащите и техните семейства. Тоест, а, общото благо бе а, е, някъде а, назад, на заден план. А, семействата, династиите, които бяха на власт, бяха с авторитарен диктаторски стил. Всеки, който се опитваше по някакъв начин да се е, обяви срещу е, държавното управление, ставаше враг на държавата. И за това в политиките на тези страни винаги се правеше разлика между тези, които поддържаха държавата, т.е. политиката на съответното семейство, начало на държавата и онези, които се обявяваха против тази политика. Всеки, който наблюдаваше събитията в нашите страни, на практика бе склонен да направи да допусне грешка. От една страна ислямисти, от друга страна лаицисти. Това бе твърде повърхностна оценка, защото тя не отразява случващото се в дълбочина в нашите страни. И още нещо. Връзката между власт и е, богатство натрупването, концентрацията на е, капитали в рамките на едно семейство, в което е концентрирана и властта, бе е, нещо, което действително е, възмущава и е, предизвиква революция. Защото хората, които се е, е, които излязоха на улицата и направиха революцията в е, другите арабски страни, е, се бореха за хляб. Те се бореха за оцеляване. И може да се каже, че е, корупцията владееше държавата и обществото, а липсваше прозрачност. Изборите се провеждаха по недемократичен начин, не зачитаха правата и интересите на гражданите, а бяха манипулирани. Така че загърбени бяха всички демократични ценности, включително и ценностите на правовата държава. И бих казал, че европейците не бяха съвсем а, невинни в целия този процес. Те до момента на избухване на, а, революционни, на революцията и до тези революционни събития, които доведоха до реформи, на практика поддържаха властващите. В нашата страна избрахме мирния път за преход и провеждане на реформи към демокрация. Сред северноафриканските страни Марокко всъщност е единствената държава, по която е, реформите се провеждат по мирен и спокоен начин. Да, е, ние бяхме монархия и продължаваме да бъдем монархия, но това не бе е, монархия, която е, се противопоставяше на гражданите. Тук бе казано в началото, че междувременно вече е, монархията в Марокко е на път да се превърне в конституционна монархия, но тези сигнали монархията излъчваше още през 60-те години. Макар, че е, така, се гледаше на монархията като на е, институция, която е над всички, монархията се опитваше в Марокко да решава проблемите на обществото, да преодолява конфликтите и дисбалансите. И фактът, че действително ние успявахме до голяма степен да преодолеем дисбалансите и противоречията, се дължи до голяма степен и на монархията – в нашата страна бе възможно от една страна да е, покажем, че ние се развиваме последователно и се гордеем с това. И в рамките на тази последователност е, на всички наши усилия трябва да се разглеждат и настоящите реформи. През 70-те е, години политическият режим и а, е, опозицията не бяха тотално противопоставени а, е, един на друг. Е, възможно бе а, и спокойно а, развитие имаше възможности за участие в политическия живот и за опозицията. Ние не сме преживявали фази на абсолютен застой. От освобождаването ни от е, колониализма е, са провеждани много реформи, някои твърде бързи, други по-бавни. Но такъв е, застой, такава стагнация, както в е, страните, е, които направиха реформата и прехода по революционен начин, в Марокко не е имало. Под ръководството на опозиционни лидери бе организирано едно възстание или по-скоро бунт, но дори и това не премина по а, един а, особено драматичен начин. И веднага след това бързо се възстанови спокойствието и мира. опозицията винаги е поставила искания за борба с корупцията, за това, че хората би трябвало да а, е, имат е, възможности да протестират и е, потикваше, призоваваше хората към протести, но монархът винаги много бързо е реагирал. Така както бързо реагира и сега, когато ние преминахме към един мирен преход. Той насрочи избори и бе избрано едно ново правителство, което прокарва мирните реформи. И още една разлика с останалите северноафрикански страни. Хората, които е, са в правителството е, в Марокко, е, също е, до голяма степен са. Е, ислямисти, но те никога не са били забранени е, при нас. Е, в парламента имаме 107 е, депутати, имаме различни политически групи и това е в продължение на десетилетия. Това не е нищо ново. Така че това имам предвид, когато говоря за последователно развитие, за гъвкавост и по отношение на исламистските партии. От самото начало сме се опитвали да водим една политика, която да отчита различните интереси и тенденции в обществото. Естествено, имало е много трудни моменти, но основното постижение на моята страна е това, че ние успяхме по един мирен начин да дадем на гражданите повече права. Хората се интересуват все повече от политика. Политическият живот става все по-активен. Е, възникват все повече е, политически формации. Най-вероятно ще имаме е, около 100 000 политически формации в края на тази година. Това наистина е огромно постижение е, по пътя към демокрацията. И участието в изборите нараства. В другите страни е, се прокарва една разделителна линия между исламисти и лаицисти, докато при нас разделителната линия е дали си за реформите или против реформите. Дали си за демокрация или против демокрация. Тези, които са за реформите, за демокрация, за повече права на човека, за повече граждански свободи и така нататък, за налагане на принципите на правовата държава. Те са и ислямисти, и лаицисти, и е, хора от целия политически и религиозен спектър. По същия начин изглеждат нещата и в лагера на противниците на реформите. Тоест, ние имаме поддръжници на реформите и противници на реформите. Докато в другите е, северноафрикански страни е, обществото е разделено на ислямисти и на лаицисти, на поддръжници на светското начало. Освен това, при нас много важно е, че последователността е, при провеждане на реформите се свързва и с е, стабилността на е, държавата и промените протичат по мира начин. От една година управлява новото правителство, междувременно вече има много по-малко протести, много по-малко стачки. В общинската администрация на местно и регионално равнище. Винаги преди това е имало протести и е, критика към е, политиката на центъра, но в момента като че ли и това вече не е толкова е, изострено, не е в толкова остра форма. На 5 юли 2011 година започна а, голямата реформа, която обхвана и съдебната система, и данъчната администрация – през април започна а, с пълна сила а, реформата в данъчната система, която би трябвало да доведе до повече данъчна справедливост. А освен това, ние а, се опитваме е, да изграждаме много активно гражданското общество, така че аз в момента съм и министър е, по въпросите на гражданското общество. Наблюдаваме процесите в обществото и се опитваме да даваме на хората повече възможност за участие в политическите решения, в социалния диалог, е, който е съвсем ново явление при нас. През 2013 година ние започнахме на практика с социалния диалог, но това дава възможност на социалните партньори да договарят помежду си основни и важни решения в интерес на обществото. Като имате предвид наследството, което получихме, което бе тежко, мисля, че действително можем да оценим всичко, което прави новото правителство като положително. В страната има опозиция, но опозицията не е в състояние да предложи някакви промени, тъй като опозиционните сили всъщност бяха много активни при предишните правителства години наред са били на власт и не са прокарали е, желаните реформи. И е, не мога да не се спра и на ситуацията в е, Сахел, която е определяща е, до голяма степен и за сигурността в нашата страна разделението в е, южните части на Марокко, както и ситуацията е, в Мали, която е изключително тревожна, е, представляват заплаха за нашата стабилност. Икономическата ситуация също е, не бива да се изпуска от очи. Вие за нас сте един изключително важен економически партньор. И независимо от е, трудностите е, в резултат на е, глобалната криза, ние отбелязахме економически ръст, който ни дава основание за надежди за едно по-добро бъдеще. Благодаря, господин министр. Добре разбрахме това, което ни казахте, е следващият а, оратор, който е а, а, говорител на а, партията Свобода и справедливост. Господин Дардери. Още в самото начало Искам да благодаря на Карнеги Европа и всички, които работиха заедно, за да осигурят успеха на тази конференция. Трябва да считаме това за началото на едни продължителни отношения, за един траен диалог между Европейската общност, Европейския парламент, Египетският, и Туниският и други парламенти и най-важно между народите, народите на Египет, арабските народи и народите на Европа. Бих искал да благодаря на, на преждеговорившите, които казаха добри думи за процесът на преосмислене на отношенията между Европа и нейните съседи. Защото самата дума съсед е много красноречива, тъй като а, съседът в нужда се познава. И а, ние още много може да направим за нашите добросъседски отношения, нашите исламски, арабски страни. Тъй като за първи път имам възможност да говоря пред Европейския парламент, ще кажа следното. Когато говорим за значението на добросъседството, не можем да забравим историята. Историята на противопоставяне от миналите векове. Но днес нека се опитаме всички заедно да кажем не на менталитетът, който да прави възможни е, кръстоносните походи, инквизицията, колониализма и всички форми на тероризъм. Нека днес да бъде да поставим едно ново начало за европейците и за арабите и мисулманите. Нека да работим заедно. Защото голяма е надеждата, че е, това е началото на един нов ден, на нов начин на мислене за да можем да тръгнем е, заедно в правилна посока. И преди да се спра на конкретни въпроси, искам да кажа още нещо. За да можем да вървим напред, е, трябва да отчетем съществуването на два вида мислене. Едното, това е от което ние страдахме в арабския свят. Бих нарекал това комплекс за малоценност. втълпяваше ни се, че сме по-малоценни. И затова милиони в Египет, Тунис и други арабски страни излезаха на улиците, за да сложат край на този комплекс за малоценност. Излезахме на улиците, за да кажем не, ние не сме по-ниши, ние сме равни. Египетската революция беше един красноречив пример за това. Не само с това, че тя бе една мирна революция, но и със своите цели, които бяха достоинство, свобода и социална справедливост за всички. Надявам се, че и другата страна ще се отърве от своят обратен комплекс комплекс е, за превъзходство. И тогава ще можем да сложим всичко на масата и да обсъдим всичко. Всичко може да бъде обсъждано и разбира се, е, ще открием, че има много неща, по които сме съгласни, но ще има и разногласия. Но нека се съгласим, че можем да имаме разногласия. Ако оставим нашите страни и нашите отношения в ръцете на исламофобите и еврофобите, всички ще загубим. Умерените гласове на арабски, от арабския свят и умерените гласове на Европа могат да постигнат много, като работят заедно. Сега да кажа някои конкретни неща за изграждането на нови институции след изборите. Сега в Египет изборите не са момент в историята. Това е процес. И хората започват да свикват с това, че е, от време на време ще има нови избори в Египет. И една от причините, поради която египтяните излезаха на улиците, беше поради фалшифицираните избори няколко месеца преди революцията. За египтяните изборите не са цел, те са средство. Средство за създаване на демократична альтернатива, която, за която те отдавна мечтаят. Няма противоречие между ислама и демокрацията. Всъщност, аз съм тук днес, за да споделя с вас един нов термин, коя, който добива все по-голяма гражданственост в арабския свят. Това са така наречените исламски демократи демократи мусулмани и с тях може да работим заедно за създаване на нови альтернативи не само за Египет, за арабите, но и за всички останали. Но преди да говоря за новите институции, искам ясно да кажа, че нашата революция не е приключила. Тя продължава. Тя е революция, която вероятно ще даде нови плодове. в полза на онези, които бяха двигатели на тази революция, пък и за целия свят. До сега проведохме три кръга избори. Първит, първите избори бяха веднага след революцията, избрахме долната камера на парламента. Вторите избори бяха за горната камера на парламента, а третите избори, които смятаме за най-важните избори в историята на Египет. През последните 7000 години за първи път в Египет избрахме сами своя президент. Това беше уникален момент в историята на египетската революция. А сега се приготвяме готвим за нови парламентарни избори. След това ще има избори за местни органи на властта, за общински е, органи. И този процес ще продължи, защото изборите са процес, е, който противостои на корупцията. В Египет е, ние с, с е, съставихме и приехме конституция, която е в полза на голямата част от английското население. Там се определя ролята на съдебната власт, законодателната власт и изпълнителната власт. И много важно е тези три власти да бъдат ясно разграничени и същевременно независими, но да могат да работят заедно, за да предложат нови, по-добри альтернативи на египетските граждани. Египетската конституция изисква по-силно гражданско общество, защото без гражданско общество демокрацията няма да успее. Затова египтяните, както и други, искат да участват в изграждането на гражданското общество, за да може да ни бъдат предложени граждански альтернативи. Свобода на словото, свобода на сдружаването, свобода на събиранията. Това са важни свободи, които ние, египтяните, за първи път, най- най-малкото доколкото аз знам, за първи път а, имаме право на тези свободи. Може, мога да отида на едно събрание и да се върна в къщи в, в безопасност. А, ние сме горди, че имаме тези свободи в Египет по-настоящему. Нужна ни е и силна опозиция. Е позиция, която може да предложи альтернативи, демократични предизвикателства. Опозиция, която да бъде конструктивна. И затова ние искаме, работим всички политически партии, за да изготвим национална програма. И дали една или друга партия е на власт, бихме искали всички заедно да работят в полза на египетският народ. Сега да кажа в заключение няколко думи за предизвикателствата, пред които Египет е изправен. А тези предизвикателства са много. Ние наследихме една система, една държавна система, корумпирана почти във всички свои части. Мога да кажа за ваша информация, че през 2000-та година Египет беше почти провъзгласен за фалирала държава. След изборите, след протичането на демократическите процеси, ние сме, разбира се, изправени пред сериозни проблеми почти във всички части на обществото. Важна е ролята на военните, например. В неодавнашната египетска история беше време, когато военните бяха контролирани под, под граждански контрол, благодарение на египетската демокрация. Ние постигнахме това много бързо и по мирен начин, по-бързо от други страни в района. Сериозни проблеми имаме с реформата на полицията. Революцията започна на 25 януари, ден на полицията. А сега полицията не иска да работи с нас. Полицията не върши работата, която очакваме от нея. В моя роден град, в Луксор, някой имаше, един граждан имаше нужда от полицията, обади се в полицията, а полицията му отговорили в отпуска съм. А, чакам а, а, да се върна на работа, имат предвид а, да падне президента. А, и това, аз тук говоря като член на парламента, като член на партията на а, Свобода и справедливост. Трябва да кажа, че част от съдебната власт беше политизирана и след като а, а, съдебната власт е политизирана, това корумпира всички. И политиката, и обществото, и съдебната власт. Съдебната власт трябва да бъде независима и да бъде балансьор между законодателната и изпълнителната власт. Години живяхме под диктатура и тирания. А, под диктатурата не може да има диалог. Тя насърчава потисничеството. Подчертя изисква пълно подчинение. Но сега, в условията на нашата революция, ние искаме да насърчаваме диалога, където различни страни могат да се срещат, да обсъждат проблемите, да се съгласяват или да имат разногласия. А, но за да се а, е, отхрани подобна култура на диалог е необходимо време. Необходимо е да изграждаме култура на консенсуса. А, това а, вече знаем как да го правим в сравнително ограничен мащаб, но искаме да го направим в широк мащаб, да обхванем всички участващи страни, за да може в края на краищата всички да се съгласим и да работим за благото, за благото на египетския народ. След революцията египетския народ имаше големи очаквания. Много от тези очаквания бяха революционни, революционни очаквания, революционни възделения. Но тук не става дума за това това е уникалната специфика на египетската резолюция. Революция. Тя започна като революция, но премина в един а, законен процес а, на решаване на проблемите, при които бяхме изправени. Мястото на жените. Това е проблем за нас. Насъ... Жените не бяха насърчавани да участват в управлението на страната по време на предишният режим. Те бяха оставени на страна от политиката и всичко останало, целият живот. Искам да благодаря а, на тези, които работят за подобряване на нашето отношение към жените, нашето отношение към жените. А, и накрая трябва да кажа, че съм голям оптимист. Ако преодолеем конфронта... конфронтационният менталитет, ще може да създадем една по-добра възможност за всички ни. Призовавам вас, европейците, да ни помогнете да решиме тези проблеми, а, да изградим институциите си, да ни а, помогнете да реформираме корумпираната бюрокрация, полиция и корумпираната съдебна власт. Ние искаме да бъдем партньори да бъдем равнопоставени партньори, за да можем да вървим напред. Това е нашият избор. Това, е, това не е нито арабски избор, нито европейски избор. Тази дихотомия а, трябва да бъде преодоляна. Това е общия избор. Трябва да мислим за това как да работим заедно. И наред с това, Наред с това да работим заедно, трябва да провъзгласяваме високо стоеността на многообразието, на различията. Можем да предложим една по-добра альтернатива. Успеха на исламската демокрация, на мусулманските демократи ще бъде от полза не само за арабските страни, но и за Европа. Тя ще помогне много на Европа. И ако можем да го постигнем с общите усилия, всички ще ни бъдат благодарни. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Благодаря, господин Дардери. Сега ще продължим с дебат. Дебат. Членовете на парламента и всички останали гости могат да се изкажат, но за не повече от две минути, за да дадем възможност на докладчиците да отговори, след което а, докладчиците ще имат възможност да извлекат а, заключения. Унези, които не са членове на Европейския парламент, а, моля да се представите. Господин Белдер е първият, който се е записал в моят списък. Благодаря, господин председател. Аз съм член на Европейския парламент за една християнска партия в Холандия и слушах много внимателно казаното от члена на Египетския парламент. Вие говорихте за мисюмански демократи. Като християнин аз съм привързан към християнското мълцинство в Египет. Тази събота и неделя един уважаван вестник каза, че според някои съобщения коптите в Египет са провели конференция и са приели списък с искания, защото мисиоманската демокрация като че ли не е съвместима с насилията срещу едно религиозно младсинство. Какво ще се предприеме срещу тези, които са извършили насилие срещу младсинството? християнското малцинство е изтикано в страни. Това е още един въпрос. Трябва да кажа съвсем ясно. Има антисемитски изказвания. Как ще се преборите с този тип отношение в Европейския парламент, ние държим на стабилността. Би трябвало да има правила, аз, правила, които да регламентират поведението. мисля, че добрите отношения с вашият съсед Израел са също много необходими и какво е вашето отношение към представители на други култури. Благодаря съм член на групата на либералите от парламента. И въпросът ми е към господин Дардери от Египет. През последните няколко години посетих Египет пет пъти. Чудесна страна с прекрасни хора и голям потенциал. Чух ви да говорите за демокрацията. Искам да се придържам към думата демокрация, защото тя трябва да се отнася към всички египтени, не само мисиоманите. Също така подчертахте необходимостта от това човек да се чувства свободен и, и безопасен. Това е много важен процес на всеки преход, економически, политически и социален. В своите разговори с египтяните те изразиха притеснения. Това въжи за копти, за жени, хора, които не са гласували за мисиоманското братство, въжи за онези, които работят за гражданското общество, въжи за онези, които работят с медиите понякога дори твърдят, че освен, че се чувстват несигурни и несвободни, ситуацията в Египет като че ли е по-лоша, отколкото при, по времето на Мубарак. Как гледате на това? Има редица предложения. Законът за НПО. Чуваме за тормозът срещу жените и ограничаването на техните свободи. Така че, освен демократичните изборни промени, вашата партия носи огромна отговорност. Как гледате на тези неща и защо се случва така, че помощта, предложена от Европейския съюз, въпреки че сте съгласни, че партньорството е много важна, е трудно изпълнима? критериите за международна помощ, с които е обвързана европейската помощ и, експулсирането на европейски организации, това е сътрудно разбираемо, особено когато а, международната помощ отстрани от залива, като че ли е много добре прията. Ние бихме искали Египет да бъде страна, в която има простор за развитие на младито и обещаващо поколение. Господин Преда. Благодаря много, господин председател. Аз съм член на групата на НП. Искам най-напред да кажа, че идеята за организиране на това, е, тази среща е много важна, за да можем да разменим мнение. И имам два въпроса към египетският депутат, защото той говори за изборите като процес. Не разбрах е, дали съществува след е, дали след месеците събития съществува някаква институция. След изборите е, трябва да се изграждат институции. Има ли една ново изградена институция? И какъв е резултатът от е, политическите усилия, които бяха направени? Второ – вие чухте Стори ми се, че свързахте колониализма с тероризма. Това правилно ли съм а, е, разбрал и бих искал да чуя малко пояснения, тъй като според мен е неприемливо да се прави връзка между двете. Също така имам и въпрос към мароканския министър много ме интересува въпроса за напредналата регионализация. Разговаряхме с мароканският колега в рамките на междупарламентарната група и бих искал да чуя дали има някакъв график и има ли предвидени ли са някакви процеси. Благодаря. Благодаря, господин Предък. Господин Аткин със следващият. Благодаря, господин председател. Радвам се, че ви виждам тук. Искам да продължа казаното от господин Преда за връзката между колониализма и тероризма не е много удачно. Един британски консерватор би, може да се очаква, че ще каже няколко думи в полза на колониализмата, но също така и за значението на мира и демокрацията. Няколко коментара. Не можем ли да кажем, и вчера видяхме в Бангладеш, че има една дихотомия в исляма по отношение на демокрацията фундаменталистските ислямски политици не вярват в демокрацията, защото тя противоречи на принципите на фундаменталния ислям. И аз не знам как ще бъде преодоляна тази дихотомия. Второ, в британската медия бяха публикувани съобщения, че унези, които са били в предните редици на борбата за промяна на режима, казват, сега настояват да се върне армията, да се върне автокрацията, защото сегашният режим е толкова ужасен и много по-лош, отколкото при Мобарак. Искаме да изчистим авгевите обори и да започнем от начало. Бих искал да чуя вашето мнение. Господин Софоклео се следващият. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Благодаря. Много се радвах да е, чуя изказванията на нашите колеги. Колегата от Египет е, съвсем справедливо посочи, че трябва да се преоделеят е, е, да се преодолее чувството на малоценност сред населението. Е, напълно правилно. Второ, е, колегата от Марокко каза, че реформите не спират, че те продължават в Марокко и че е много важно да продължат социалните реформи. Имам два въпроса. Какви конкретни мерки са били взети или ще бъдат предприяти, за да, се, за да бъдат защитени християните в Египет? Е Бих искал да чуя конкретен отговор. Втори въпрос. Той е насочен към мароканския колега. Той говори за легитимна монархия мнозина от нас са много чувствителни към защитата на демокрацията и малко се притеснявам към когато чуем изразът легитимна монархия, според нас, според мен или има демокрация или няма демокрацията, това е всъщност власт, упражнявана от народа. И е режим и единствено демократичните режими се радват на нашето уважение. Господин Ангоракис. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса към мароканския министр. И един въпрос към египетския колега. Първо към мароканския. Министърът опита да представи нещата в своята страна сякаш става дума за пълно спазване на всички а, права. Той обаче спомена проблемите от миналото и смята, че тези проблеми са преодоляни в неговата страна в по-голяма степен. Какъв, каква е основата за този оптимизъм? Ние не говорихме за происхода на проблемите, защото смятам, че ако не премахнем причините, първопричините за проблемите, те ще се възпроизведат в бъдеще. Между впрочем, трябва да кажа, че Обединената левица и Гръцката комунистическа партия смята, че е абсолютно задължително да се осигури на населението от Западна Сахара право на самоопределение. Какво мисли нашия събеседник сега? Въпрос към египетския колега. Този прочут комплекс за малоценност, за който говорихте и който отдавате на колониализма, само че виждаме същото явление в Гърция. Гърците изпитват подобен комплекс за малоценност и ги принуждават да се преклонят, принудих, принудиха ги да се преклонят пред монополите, за да влязат в Европейския съюз. Ако анализираме арабската пролет, ще видим, че навсякъде първопричината е чувството за несправедливост. Но какво ще предприемете? Ще се противопоставите ли на многонационалните фирми за това, че експлуатират природните богатства или пък ще се, или пък ще се насочите срещу политиките, които са първопричина за бедността? Благодаря за тези въпроси. изпълнителният генерален секретар е, е известен специалист по въпросите на арабската пролет. Искам да го помоля за неговия коментар, особено в по-дългосрочен план как можем да идентифицираме основните проблеми, някои от които вече са били обсъдени? Е също така засилването на правомощията, които дават възможност да се опази демокрацията. Как можем да подкрепим тези процеси? и как влияе арабската пролет върху конфликтите в Близкия изток, в Сирия, например, как можем да примерим двата модела. Например, Саудитска Арабия и Египет са два конкретни примера. Това са само някои общи теми и бих помолил двамата оратори да се изкажат в обратната последователност в... и след това ще помоля докладчикът да формулира заключенията. Господин Дардери има думата, за да отговори на въпросите, които му бяха зададени. Пет минути. Ще се опитам при 15 зададени въпроса. Ще се опитам, да. Наистина нямам нужда от слушалките в момента. Факта, че провеждаме дискусия като тази, доказва, че ние се нуждаем от повече диалог, от е, по-често обсъждане на въпросите. Защото е, събитията изискват малко повече време. Е, колониализма продължи е, много дълго. И е, освобождаването от колониалното господство продължи и след момента на освобождаването. Нека не говорим за християнски мълцинства, защото християните са част от египетското общество. Ние живеем заедно повече от 2000 е, е, години е, от Христа, ние съжителстваме на територията на Египет. Нека да наблюдаваме нещата в перспектива, нека да видим какво става с мисиоманите в Европа. Нека да видим как се развива коптската общност в момента. Вие ще намерите навсякъде църкви, включително и в Кайро, които се пазят, които се поддържат не само от християните, не само от коптите, но и от мюсюлманите. Ние ще дадем и продължаваме да даваме един е, чудесен а, е, пример за това как е, хора, принадлежащи към различни религиозни общности, могат да живеят мирно, съвместно на една и съща територия. И по същия начин наблюдаваме едно такова съжителство и в Европа. Що се отнася до антисемитизма, направо ще ви кажа, не е логично аз да съм антисемист. Но когато става дума за Палестина, нещата е, вече са по-диференцирани. Стабилността е абсолютно необходима и аз винаги съм се е, застъпвал за стабилност. Стабилност е, не се постига обаче в рамките на 9 месеца. А това е периодът, в който ние се развиваме по пътя на стабилността и към демокрация, след като се освободихме от диктатурата. Трябва да бъда кратък при отговора и аз съм съгласен с това, че има повод за тревога, за начина по който са поставени жените в нашето общество за образованието, за преосмислянето на нещата, за повишаването на квалификацията. Естествено, трябва да направим много, много в това отношение. Гражданското общество също е абсолютно необходим елемент от демократичното развитие. Ние сме заложили принципа за развитие на гражданското общество в Конституцията. А, що се отнася до възприемането на определени е, предложения, на е, от страна на гражданското общество, на различни организации в обществото. Да, ние сме ги включили в програмата ни. А, сега, колониализма и освобождаването от колониализма има два типа колониализъм. А, ние а, сме били е, под британско колониално господство, но също времено сме били и, така да се каже, под едно силно влияние на американците, което е, би могло да се нарича също до известна степен е, колониална зависимост, но е, ние сме на път да се освободим, да осъзнаем собствените си сили и да се развиваме по този начин. Опозицията е, е абсолютно необходима за демократичното развитие. Силна опозиция, силна демокрация. Без силна опозиция няма демокрация. Британците направиха много за Египет, но същевременно имаше и много ограничения. Имаше ограничения, да кажем, по отношение на хората, които а, а, са на улицата в а, а, градското а, пространство. Ако са повече от 5 души, а, можете да бъдете арестувани, т.е. нямаше свобода на сдружаване, което а, не е а, е, е, точно е елемент на демокрацията. Нали? Свободата на сдружаването също е част от демократичните ценности. Благодаря ви много за това, че е, спазихте времето, което ви дадохме. Зная, че беше трудно да се отговори на толкова много въпроси за толкова кратко време. Господин министър, имате думата сега. А, колко време ми давате? Пет минути. Нека първо да ви кажа, че съм много доволен и щастлив, че присъствам на тази дискусия. Да, това показва колко се е променил света в Северна Африка е, и отношението към нашите страни. Не бива е, да се подаваме на някакви е, схеми, стереотипи от е, идеологическо естество. Е, не бива да говорим за ислямисти, за бюрократи, за монархисти и така нататък. Е, трябва е, да говорим за принципите в развитието на обществото. Въпрос бе се зададен за Конституцията. В член 86 на нашата Конституция е записано, че всички закони, които са свързани с реформи, да кажем, на съдебната власт, е, на регионалното развитие. Са е, част от конституционните разпоредби всъщност. Е, въпросите са уредени именно в този член от нашата конституция. Въпросът всъщност е свързан с декларираното желание постепенно да се делегират повече правомощия на гражданите, на народа. Има ново разделение, административно деление, 12 региона, има нови срокове във връзка с различни процеси и процедури. Зададен бе въпроса за легитимността на монархията. Има различия. Естествено, ние сме страна с много дълга история и с една по-различна традиционна култура, по-различна от вашата. Ние вярваме в многообразието, ние вярваме в това, че не бива да се затваряме за останалия свят, но също времено има различия, е, продиктовани и от е, е, религиите. Кралят е мирът, така да се каже, на вярващите и той е пазителът на обществото. Той е пазителят на обичаите, на традициите, на традиционната култура. И така. Но в Конституцията са уредени и правомощията на монарха. Кралската е, семейство, кралската династия датира от три века и половина, толкова дълга е историята на е, нашето е, кралско семейство. Е, И Имаше и различни е, възстания е, през целият този период, е, в които възстания, бунтове, в които е, кралската армия и народът са се борили заедно за независимост, за свобода, Говори е, ваш колега от Гърция и засегна въпроса за комунистическите партии. До този момент не беше възможно в е, управлението на страната да участват и комунистически партии. Но междувременно вече ние поехме по друг път в е, е, Марокко <clears throat> и ако не бяхме поели по пътя на мирните реформи, най-вероятно е, партии като вашата колега е, щяха да е, продължат да бъдат още векове наред в опозиция. Тъй като, да, управлението, правителството на моята страна в продължение на векове не признаваше партии, подобни на вашата, но междувременно вече ние ги признаваме като само, че те са опозиционни партии, не са представени в парламента. Във всеки случай имаше определени сили в обществото, бих казала мълцинства, които бяха изключени от обществени и политическия живот. Докато сега вече всеки има правото да участва равноправно в политическия живот. Класическият въпрос обаче е как точно ще се реши проблемът с Западна Сахара. Ние твърдим, че 130 е, милиона души, е, които са засегнати от проблемите на Западна Сахара, би трябвало сами да решат е, проблема. В никакъв случай не желаем да се връщаме към идеологията на студената война. Разделението, което бе е, е, предприето до голяма степен под е, влиянието и под натиска на Запада, е, бе нещо изкуствено. Западна Сахара е на населението, което живее на тази територия и е, именно това население би трябвало да реши въпроса. Ние желаем легитимно разрешаване на проблема. Не желаем разделяне на малки региони, на малки държави. Ние бихме желали е, една голяма, свързана, обединена държава. Марокко винаги е разглеждало нещата като политическо а, е, единство. А сега давам думата на генералния секретар на СВД. Благодаря, господин председател. Вие ми зададахте въпрос и аз ще се опитам да отговоря колкото може по-кратко. Когато става дума за стратегическата насока на този район на света. Смятам, че трябва да, да се опитаме да разберем следното. Ще го кажа на френски, ако ми разрешите. Защото за Европейския съюз нашите партньори от Южната ни брак на Средземно море са стратеги... от стратегическо значение. Няма нужда да отделям прекалено много време на това. Още от самото начало на изграждането на Европейския съюз ние съзнавахме значението на нашите южни съседи. Цялата ни политика Имаме съответните организации, Барселонския процес, политиката на добросъседство и така нататък. Мисля, че е абсолютно очевидно, че това е както го правим както по политически, така и по економически съображения. и това е въпроси на, на култура. Всичко това показва колко голямо значение отделяме на нашите отношения с южните съседи. Сега, като се имат предвид е, политическите, развой политическите събития в Тунис, Либия, Египет и другаде, е, е, е това, че още в, от началото нашето партньорство като че ли му липсваше перспектива. Докато с нашите източни съседи знаехме на къде вървим, а с нашите южни съседи беше, нещата бяха малко по-различни. Съдържанието на нашето партньорство бе такова, че общо взето заобикаляхме проблема, но не го а, оплътнявахме, не му давахме плът и кръв. И това е големия процес, проблем. А, про- проблем, а, около който се въртат и нашите южни съседи, и ние самите, без да му дадем ясен отговор. Тук влизат и въпросите за мобилността и миграцията, типът търговски отношения, които ще е, имаме и които искаме да имаме. Виждате отражението на този проблем и в други области, където трябва да работим съвместно, като се допълваме взаимно. Но мисля, че това е една страхотно голяма възможност да работим през следните месеци и години и във връзка с това, което споменахте, господин председател, трябва да кажа, че кризата в Сирия, процеса, мирният процес в Близкия изток, въпроса за разпространение или неразпространение на ядрените оръжия, това са все въпроси, по които можем да работим заедно, защото тези въпроси сега са още по-сложни, отколкото бяха преди. Виждате мирния процес в Близкият изток. Мисля, че той опира до, не толкова до проблема между египетския и израелския народ, той е свързан и с други съображения, влиянието на този процес върху съседните страни, Иран и други, и други проблеми, които придобиват не все по-голяма важност за участниците в този процес в региона. И мисля, че тук е, имаме едно много плодотворно поле, възможност за диалог с всички тези страни, страни в които се развива демокрацията и следователно възникват нови възможности за преговори и за по-нататъчно сътрудничество, отколкото имахме преди. С това ще приключа. Благодаря. Благодаря, господин Вимо. И сега, за да приключим е, първата част е, на нашето заседание. Искам да благодаря на всички участници е, в дебатите до сега. Ако имате по-нататъчни въпроси, сигурен съм, че можете да ги зададете и ще можете да получат отговор в втората половина на заседанието. Ние тук в парламента не живеем в някаква кула от слонова кост, в която сме изолирани от проблемите на света. Ние а, трябва да съсредоточим вниманието си върху диалогът и а, верният а, морален компас. Благодаря на колегите за това, на което казаха. Египетския колега говори за комплекс за малоценност и комплекс за превъзходство.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 Sì. Non ho capito. Così. Ah, ah, ah, sì, sì. Grazie, possiamo iniziare? Благодаря. Можем да започнем втората част. Темата, която ще обсъждаме, е прехода от диктатура към демокрация, гражданството, поляризацията. Искам да благодаря на участниците в този втори блок. Ще изслушаме представител на Тунис, на Марокко и на Египет. Благодаря им за участието. Констатирахме по време на първия блок, че дискусиите за изграждането на една демократична държава и на върховенството на закона е много важна тема. Има обаче и друга тема, която не можем да не обсъждаме, е баланса между трите власти съдебна, изпълнителна и законодателна. Бих казал, че независимостта на основните власти особено независимостта на съдебната система, е задължително условие за изграждането на демократична държава. Европейският съюз подкрепи държавите в Северна Африка за изграждане на независима съдебна система след години диктатура. В контекста на оспорване на властта Въпросът, който си задаваме е как може да се осигури независимост на съдебната система. Този въпрос има основно значение в контекста на прехода. В Тунис се извършва задълбочена реформа на съдебната система. Предложеният законопроект беше критикуван от магистратите. Смята се, че не, сте, не се спазва баланса между законодателната и изпълнителната власт в Египет беше подадена оставка след предложение за реформа в съдебната система от мюсюлманското братство. Балансът между властите е проблем, който стои в Тунис. В Тунис не се прилага закон за свободата на пресата. В Тунис предложеният законопроект трябва да отрази препоръките на съвета на Европа и се надявам, че министърът ще ни представи повече информация. В Египет свободата на пресата отбелязва от престъпление. Има редица процеси срещу журналисти. Увеличава се броя на процесите за богохулство. Египетският закон не предвижда защита на свободата на словото, тъкмо обратното. Следователно, арабската пролет е резултат от желания за социални промени, но стремежите не доведоха до конкретни резултати. Оказва се, че социалните разделения са все по-сериозни. Това поставя редица въпроси, на които трябва да се намери отговор. Кога ще бъдат предложени кога ще бъдат приложени на практика, предложени от различните партии. Имайки предвид избора на ислямски партии, си даваме сметка, че трябва да се даде по-точна дефиниция на политическия ислям. Знам, че това е дебат, който се води в момента. Второ, отказът от страна на ислямистите да приемат идеята за демокрация. Всъщност, сме свидетели на, тотали... на една все по-тоталитарна власт. Ние бихме искали да се изгради общество, основано на етични норми и правила. Вървим към ревизия и от гледна точка на западната демокрация могат да бъдат поставени под въпрос свободните, основните права и свободи. Използването на този закон поставя сериозни проблеми. тогава, когато едно общество се основава на е, религия, как могат да се гарантират правата на всички граждани. Надявам се, че тази конференция ще хвърли светлина върху някои от тези въпроси. И в заключение искам да ви благодаря за участието. Заключенията ще бъдат формулирани от Рима Мактаби. Давам думата на господин Ел Кафи. Най-напред искам да ви благодаря за тази покана да споделя с вас някои идеи за тенденциите в арабския свят, предимно в Марокко. По време на арабската пролет Марокко е, избра това, което вие наричате третия път между революцията и старата система на управление. Това предполага извършването на реформи, насочени към стабилност и без да се губи съществуващата стабилност. Няколко години след а, прилагането на този подход, а, според мен, ние успяхме да изградим уникален модел в региона. Извършиха се необходимите реформи и същевременно се запази стабилността на страната, която е фактор за стабилност в целия регион, особено след възникването на заплахи и трудности в, в региона, в а, Северно Мали, в Сахел и Западна Сахара. Кои са основните елементи на този подход? И какво означават те за това, което председателят а, а, очерта като реформа в областта на правата на човека, независимост на съдебната система и свобода на преста. Ние успяхме да приложим този подход, но това не означава, че сме постигнали пълен успех. Съвсем не. Процесът продължава, защото и само самата демокрация е процес – много учени, когато анализират въпросите на демократизацията, разглеждат въпроси, свързани с изграждането на нови институции, приемането на нова политика, на насърчаването на нова култура и организирането на избори за излъчване на нови ръководители – и политологията очертава тези нови елементи, нова култура, нови институции, нови политики, ново ръководство. В Марокко ние осъществяваме процес на насърчаване на демократична култура, изграждане на нови демократични институции, изграждане на нови демократични политики и, и организирането на демократични избори за излъчване на нови ръководители. През последните няколко години се извършиха промени в различни области, с които ще се занимая. Тенденциите и събитията през последните години ни дават основания да смятаме, че подходът, който сме възприели, ще даде възможност да се осигури необходимия баланс между стабилността и реформите. Ще започна с правата на човека. През последното десетилетие Негово Величество Кралят даде началото на процес на помирение. Създаде се комисия, пред, към която бяха отнесени 22 случая на 22 000 случаи на нарушаване на правата на човека. Отделихме 220 милиона за обещетения на пострадалите. Но най-важният елемент за справедливостта и помирението е наличието на множество препоръки, с които се съобразихме, когато започнахме работа по новата конституция през юни 2011 година. Основните елементи на новата конституция които подпомагат изграждането на нова култура, могат да бъдат обобщени последния начин – криминализиране на изтезанията, геноцида, геноцида военните престъпления. Пред, в а, новата конституция има глава основни права. С новата конституция ние имаме своя харта за правата в Конституцията приехме основните девет международни споразумения по правата на човека. Последното, което приехме, е факултативния протокол за борба срещу изтезанията. И ние приехме да а, бъдем проверявани от Международния съвет в Женева. Представихме свой план за преодоляване на проблемите, свързани с нарушението на правата на човека. Приехме и също така да отворим врата, да, отворим, да приемем специалния докладчик на ООН. Също така и специалният пратеник по въпроса на изтезанията. Миналата година той посети Марокко и ако прочетете доклада му, ще видите, че ние признаваме наличието на проблеми. Но заедно с това искаме да покажем на света, че работим за отстраняването на тези нарушения. Това е изключително важно. Ние не пренебрегваме наличието на проблеми, имаме коража да започнем да се борим с тях. През 2000, между 2011 и 2014 година в Марокко имаше няколко хиляди демонстрации. И нямаше. Ние представихме официална а, статистика а, за брой на демонстрациите и полицейската намеса. Представихме план за премахване на нарушенията. Вторият въпрос е свързан с реформата на, на пресата. Миналата година, по време на а, разговор с а, съвета по правата на човека, а, беше поискано Марокко да декриминализира кодекса за пресата. Октомври миналата година ние представихме проекта на комисия, която да го разгледа. През април комисията представи своята, своето становище. Поели сме обществен ангажимент да разработим нов закон за пресата, който да отрази а, международните ангажименти, да ограничим ролята на изпълнителната власт и да разширим ролята на съдебната система по въпроси, свързани с пресата. Новият кодекс за преса дава възможност на журналистите да избират пряко, без никаква намеса от изпълнителната власт, дори при организацията на изборите. Предвиден е съвет, който ще регламентира всички въпроси, свързани с медиите. В новия кодекс има разпоредби за достъп до информация. И това е за първи път. Според новата конституция трябва да бъде прият закон, гарантиращ правото на достъп до информация, защото не може да има демокрация без свободна и отговорна преса. Миналата година, успоредно с работата ни по реформ... реформиране на закона за пресата, нито един журналист не е бил арестуван, нито един вебсайт не е бил блокиран нито една медия не е била блокирана и заедно с това ние започнахме диалог с професионалистите. Това ни даде възможността да започнем нов процес на реформи. Да, има проблеми, свързани с защитата на журналистите. Миналата година репортери без граници каза, излезе със становище, че Марокко не е от страните, които тормози журналистите, но има проблеми, свързани с защитата на журналистите. Между 2011 и 2013 година има спад в инцидентите, свързани с демонстрациите създадахме механизъм между Министерство на вътрешните работи на, и на Министерство на съобщенията, механизъм, който да наблюдава и анализира и проверява всички случаи на насилие срещу журналисти. И това е нашата програма за реформи. Не само местните подкрепят ни не само местните неправителствени организации. Миналия петък в Марокко се проведе конференция по свобода на пресата с ЮНЕСКО и пет медийни организации. участваха и 80 творци от цял свят. Ние решихме да възприемем подход на прозрачност, да признаем наличието на проблемите и да потърсим начини за решаването им. дори и в Сахара, в Мароканска Сахара на юг, Миналата година 22 чужди делегации посетиха Сахара. Дори и днес има журналисти от Англия, от САЩ, от Канада са, в, са там и е, предават от региона. Ние сме възприели политика на отворените врати и смятаме, че като решим, че нашата политика за решаване на проблемите с пресата ще даде резултати. Що се отнася до съдебната система, започнахме диалог, насочен към изграждането на независима, ефективна и прозрачна съдебна система. Миналия месец Комисията приключи своята работа. Сега тя а, разработва нов закон, който ще осигури спазването на тези три принципа. Заедно с а, това, що се отнася до децентрализацията, Беше организиран референдум Представихме план за автономия и сега се води диалог. По време на разискванията ще представя повече подробности за този проект. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще дам, ще, ще дам думата на господин Фержани 10 минути. Благодаря ви. Позволете ми преди всичко да благодаря за поканата за участие в е, тази конференция и да благодаря на всеки, който е участвал в е, е, тази инициатива и организацията на конференцията. Преходът от е, диктатура към демокрация е предизвикателство. Всеки има проблеми в този преход. Тъй като структурите на диктатурата не изчезват изведнъж, а същевременно се появяват демократични структури. Ето този сблъсък в момента, тази е, диалектика е, наблюдаваме в Тунис. Това е един е, непрекъснат процес. Това не е само еднократна битка или еднократен сблъсък. Бившата власт се опитва да се върне е, на власт, използвайки различни е, модели, различни форми, различни сили. С а, е, а, участието на а, Съединените Американски щати, на Швейцария, на скандинавските страни, ние а, и на Европейския съюз, а, ние вървим по пътя към едно демократично развитие и благодарим на всеки, който подкрепя процеса на демократизация в е, нашата страна. Аз е, не мисля, че имаме проблеми с е, свободата на словото, с националностите с гражданските свободи, е, с правата на гражданите, защото на практика ние е, следваме модела на Европейския съюз. Но е, именно този сблъсък в между остатъците от старата система и новата система създават проблеми. Секора секуларизма в Великобритания се отличава от оицистската култура на Франция. И една такава голяма политическа парадигма винаги се отразява на живота на обществото. Демокрацията създава устойчива стабилност макар че се нуждае от повече време. Диктатурата създава стабилност на пръв поглед и то бързо, но негативните последствия от тази привидна стабилност са известни на всички нас. Така че създаването на а, истински а, демократични ценности, на които да се гради обществото, изисква много повече време. Би трябвало да говорим за гражданството, за новият граждански модел и новото гражданско общество. Струва ми се, че Ислямизма много често се приравнява с тероризма, с налагането на традиционни ретроградни ценности, което не е правилно, не е вярно. Ние имаме религиозни традиции, но, които са свързани с исляма, но ислямизъм не означава непременно фундаментализъм. говоря обикновено имайки предвид и модела на Европейския съюз, не отделни страни. Е, ние имаме различни дефиниции е, в нашите общества, е, по-различни от вашите, но те на практика се покриват с вашите ценности. Ние не, не признаваме дискриминацията, ние не признаваме ограничаването на правата на гражданите. И не правим разлика между мисиомани и не мисиомани. За нас понятието гражданин обхваща всеки член на обществото, независимо от това дали той е евреин, дали е християн, дали е мисиоманин. Е, ние уважаваме, зачитаме човешкото достоинство, независимо от това е, към каква общност е, принадлежи човека – Както във всяка а, демокрация, ние зачитаме а, правата и свободите на гражданите, правото на свободно изразяване. И демократичната ценностна система а, е малко по-различно от тази в е, европейските държави, в е, западния свят. Но е, зачитането на правата на всички, независимо от това как, каква религиозна и общност или етническа общност принадлежат те, е неизменен принцип е, на демокрацията и важна основа за установяване на стабилност. Стабилността, сигурността на всеки гражданин е а, е, нещо, което ние пазим и свободата на словото, на би трябвало да бъде недосегаемо. Казвам, би трябвало да бъде недосегаемо, тъй като много от групите в обществото, много хора в обществото в периода на преход настояват за това да не се посяга на някакви техни права. Включително, естествено, и журналистите, представителите на медиите. Дори и случаите на е, шантаж, на подкупи, е, да кажем, определени е, бизнесмени използват подобни е, е, методи. Е, изкривяват картината на свободните медии, свободното слово. Но, независимо от всичко, много често хората се прикриват зад така, принципа свобода на словото. Ние във всеки случай се борим срещу корупцията и подкупа, изкривяването на истината и на свободата на словото с всички средства, с които разполагаме по закон много а, а, тясно свързан а, е въпроса за пресата и свободата на словото с а, бизнес общността, която е свързана с предишния режим. И това, което казвам във връзка с медийния ландшафт в моята страна, е свързано и с съдебната власт. Да, такива връзки, такива стари контакти, които се използват и сега. И излизат наяве, е, са характерни, е, е, за съжаление, и за периода на прехода. Съдебната власт, независимата съдебна власт е изключително важна. Ние очакваме и настояваме магистратите да остават независими непредобедени и да а, зачитат единствено закона и а, правата на всеки гражданин, така както те са регламентирани в нашето законодателство. Естествено, нещата все още не са напълно балансирани и е, ние продължаваме с активните усилия за е, гарантиране на една независима съдебна власт. Хората са всъщност източника на власт. Е, правителството има е, избор в условията на демокрация. Е, правителството може да избере един или друг път, но когато е, избираме е, вярата, това не означава, че нашата вяра ще ограничава правата и свободите на останалите верски общности, на останалите вероисповедания. Не. Напротив, е, е, избирайки един определен път, правителството продължава е, да подкрепя ценностите на демокрацията, именно, че всеки има еднакви права и отговорности. Говорих вече за независимата, непредобедена е, съдебна власт. Е, е, не се поставя под въпрос изобщо независимостта на съдебната власт. Ние знаем, че е, това е гаранция за едно добро развитие в обществото. Естествено, има корумпирани магистрати и това е една от големите ни тревоги и грижи в момента. Ние ежедневно се сблъскваме с проблеми в това отношение, но при всички положения продължаваме с реформата на съдебната власт – Е, една голяма част от магистратите междувременно вече са убедени, че е, е, моделът за добро развитие, включително и в тяхната професионална сфера, именно независимостта и балансирането на властите. Динамичното здраво общество се гради на еднаквите права на всички членове на обществото, независимо от пола, от религията, от е, принадлежността към етническа общност. Това именно е, е базата за е, правилно развитие. И ние се стараем именно в рамките на една такава система да коригираме е, всичко, което смятаме, че представлява отклонение от правилните ценности и принципи. Говорим много често за е, секуларизма, за демокрацията, за религията. Е, е, има е, редица групи в обществото, които се опитват да очертаят бъдещето на демократичната система. И да посочват как точно нещата би трябвало да бъдат е, уредени в Конституцията. Няма нищо лошо в това, но естествено създаването на Конституция, на основен закон, на който да е, стъпи цялото по-нататъчно законодателство, е въпрос на консенсус. Е, това е един малко по-продължителен период не мога да игнорирам естествено резултатите от последните избори. Не. Но онези, които до преди няколко години бяха на власт, игнорират, критикувайки сега действията на новото правителство, че е, е, факта, че е, един преход е, продължава по-дълго и изисква усилия от страна на цялото общество е, в сферата на противопоставянето и на критиката не може да се намери правилния път. Но аз се надявам, че преходът в моята страна ще завърши успешно. Благодаря. Сега господин Елхадат и вие имате 10 минути. Благодаря. Искам да започна в самото начало да благодаря на всички органи и институции, които заедно са работили за организирането на тази конференция. И специално искам да благодаря а, за това, че ние сме поканени. А, аз представям мусулманското братство. на за първи път сме а, канени, въпреки че много други групи биват канени. Благодаря за тази покана. Надявам се, че тази практика ще продължи, защото именно подобен диалог е това, което ни е необходимо. За да може да преодолеем всички заблуждения, всичко това, което ни пречи да се разберем. Бях посъветван да бъда откровен. Аз винаги съм откровен. И затова позволете ми да бъда прям с вас. Ние, мисулманското братство, страдаме последните 50-60 години от е, активно демонизиране, главно в нашата страна, в Египет. А, и а, пък и от международната общност и повечето медии. Е, сега а, сме свидетели на нова ера. Започва нов, нова епоха и ние приветстваме тази нова ера на взаимно разбирателство и диалог, за да може да разберем нашите различия, да видим по какво сме съгласни и да започнем диалог, с който можем да вървим напред. Е, исках, бях подготвил друго, други встъпителни думи, но сега ще ги променя, след като чух въпросите към предишният панел. Трябва да кажа, че първата крачка при решаване на един проблем е а, разбирането, че проблем съществува. И като чух въпросите, кой ги зададе и на какво равнище тези въпроси бяха зададени, това говори, че има огромен проблем. Огромен проблем. И затова разрешете тук да импровизирам. През първите седмици след революции, революцията, през месец март започнахме да приемаме европейски делегации от страни членки и от Европейския съюз. И имаше един много положителен признак. Те всички дойдоха без предубеждения. Те се опитваха да ни разберат. И това беше добре дошло. Това беше добре дошло поради натрупаният багаж, мисловен багаж преди това. Но след това, като че ли настъпи, настъпи поврат близо на, почти на 180 градуса. Това е нашата оценка на състоянието на нещата. И главната причина за това е огромният обем погрешна информация. Информация, която протича от повечето западни, западни дипломати и други, които посещават Египет. 100 или 99% от информацията, която те предоставят, е направо невярна. Е, това няма в никакъв случай да ви помогне. Като дипломати, като депутати, като представители на вашите народи, няма да ви помогне да разберете както трябва е, вашите съседи и да взимате добре информирани решения. Затова аз най-искрено ви съветвам да помислите по този въпрос. Ще започна с един много простичък пример, но мога да ви дам колкото искате примери. А простият пример е следният. А, той а, беше подсказан от почитаемия господин председател. Ставаше дума за а, съвета Шура, който е законодателство в Египет. Ставаше дума за а, проекта за преструктуриране на а, съдебната система и кой ще назначава а, съдиите. Тук има две неща, които не са верни. Ние не сме представили проекто закона, нито пък сме го обсъждали. Ние става дума за мисулманското братство. Второто, втората невярна информация а, е, че въпросът продължава да бъде обсъждан. Сегашният проекто закон, а тук има и представители на шу, съветът Шура, това е съвета, съдите се назначават от съвета на съдебната власт. Промяната, която настъпи, е, е това отношението към арабската пролет в, при първите и крачки по пътя на демокрацията. Отначало е, към нас имаше голямо доверие, а но след това започна една инквизиция – да ни да непрекъснато се поставяха под съмнение нашите намерения. Трябва да възстановим обаче първоначалното доверие. И при сегашната динамика в региона не може лесно да изградим доверието между институциите. Трябва да градим доверието между индивидите, за да може те заедно да разберат ролята и мястото на институциите. Ние, нека, нека говоря за себе си. Като казвам, ние имам предвид Мисломанското братство. Винаги сме на разположение да отговаряме, да обясняваме, да ви предоставяме информацията, от която се нуждаете. А, за да може всички да разполагат с истината а, и върху нея да основават своите съждения и заключения. Така че, когато вие слушате това, което ви казват други групи, други а, организации в други арабски страни, трябва винаги да разделяте фактите от неистината. И моля ви, не разчитайте за информация на медиите. А, индекса за доверие в медиите а, миналия месец беше 15% истинност, 15% доверие. Само 15%, което казваха медиите, беше вяр, се оказа вярно. Така че, моля, не разчитайте на медиите за информация. Разчитайте на фактите. Най-добре е да получавате информация чрез преки контакти от това, което се нуждаем, за да може да се разберем, са вашите официални изявления. Ние не разчитаме на вашите медии, за да ви разберем. А, а медиите, нали знаете, те не оставят фактите да попречат на интересната, интересната а, информация. Дори нашите собствени, нашите собствени информационни медийни канали а, и там действа същият подход на професионалните журналисти. Там не става дума за политическа идеология, става дума за професионализъм на журналистите, които просто не си вършат работата както трябва. И последното. Последната тема, която искам да въведа. Ние сме зараждаща се демокрация, която едва прохожда. Има два въпроса, които бяха повдигнати и преди. Това са въпросите къде вървим, това са въпросите за неграмотността и за економическото пре, преустройство. Но само от 9 месеца работим, дори нямаме още политическа система. На този момент в Египет нашия главен приоритет е създаването на функционираща политическа система. А, благодарение на военната хунта, която ни управлява до тогава, а, е, те а, разпуснаха парламента, като разбраха, че ще управлява мисулманското братство. А, но трябва да кажа, ние работим а, по, своя, по възможности си. Правим всичко възможно, за да направим а, нещата така, както трябва. И от кого очакваме да се получим? От вас, от европейските страни. Демокрацията не, не е създадена от нас. Вие сте я създали. Демокрацията ние няма да, да възприемаме друг модел. Просто възприемаме вашият модел на демокрацията и ние се учим от а, вашите учебници, как да решаваме проблемите. И това е което очакваме от вас. И смятаме, че вие ни дължите. Вие сте в дълг към това да ни получите как да решаваме нашите проблеми. Защото Мубарак и дългите години, които а, управлява, а, и може, да го направи до голяма степен благодарение на вас. Защото западните страни, Европейския съюз, не говоря за САЩ, даваха на Мубарак и повечето арабски диктатори а, международната легитимност, която им липсваше вътре в техните страни. И по този начин закрепиха на власт техните режими по-дълго. И арабският, арабите, арабският а, народи а, се надигнаха. Те направиха революции. Е, някои е, твърдят, че по-скоро пред, ще предпочитат военна диктатура или някакъв друг диктатор, отколкото добре функционираща демокрация. А това разбира се е неприемливо, откъдето и да го погледнете. А, защото какво е демокрацията? Демокрацията и е, това е избор. Египтяните, арабите да имат възможност да избират не, своите ръководители, защото за първи път в, в живота си те имат подобен, възможност да направят подобен избор. А, да сравнат програмите на една програма и на друга, обаче това не е лесно, защото те не са възпитани, не са научени да го правят. И затова, о, моля, не дейте а, да сравнявате а, наша демокрация с вашите еталони, защото а, Вашата история а, е пълна с а, о, ужасни а, примери на насилие и а, а, знаем вашето наследство. Благодар, благодарни сме за него, благодарни сме за това човешко цивилизационно наследство, но помощта, която очакваме от вас, до сега не сме получили. До сега получаваме а, нещо друго. От една страна, чакайте да видим как ще стане, какво ще стане, изчакване, и второ, най-големия въпрос. Дали първо да направим реформи или първо да създадем а, механизма, създадем структурите, които да реализират реформите. А, ние, а, ние сме добри хора. А, властта, особено абсолютната власт, корумпира. И затова при всички обстоятелства ние не може да разчитаме на който и да е президент, министър-председател или ръководител на партия, лидер на партия. А, ние не искаме а, някакви чудеса, искаме, разчитаме на законите, на а, процедурите, разчитаме на участието на всички, всеки. Обсъждаме въпросите с а, депутатите, разменяме идеи и решаваме в едни е, демократични рамки. Един човек, мъж, жена, един глас. И ние сме, реформите са вход. И е, е, никой е, не искаше е, да подеме тези реформи и да се опари. Ние го започнахме. Е, имаме председател, имаме президент от нас. и ще продължава така, докато не можем да проведем парламентарни избори, които да излъчат представително правителство. До тогава сегашното правителство прави всичко, което е по силите му, докато стигнем до парламентарните избори, за които става дума, които надяваме се ще бъдат проведени септември-октомври тази година. С това ще заключа и моля, може да ме питате каквото искате, абсолютно каквото искате, но ако няма достатъчно време да отговоря, ще се спра на една от темите, които се засегнаха, а пък останалите могат да останат за по-нататък. Благодаря. E благодаря много. Благодаря и за откровената. Благодаря и за искреността. Надявам се, че ще имаме време за дискусия. Доста хора са се записали за изказване и депутати, и гости. Ще дам по няколко минути на всеки. Благодаря, господин председател. Приветствам господин Елхадат за енергичното изказване. Искам да повторя онова, което вече казах, тъй като не ми отговориха и бих искал да чуя от мисиоманското братство. Европейския съюз не се ангажира достатъчно в Близкия като тогава когато САЩ и Русия отказаха да се ангажират, ние можехме да го направим, Напълно съм съгласен с тезата на господин Елхадат, е, че трябва да положим повече усилия, не само да наблюдаваме. Въпросът ми е следният. Имайки предвид съдебната система и, и законността, как може да функционира една независима съдебна система, тогава, когато шарията е, противоречи до голяма степен онова, което ние определяме като основни права, като права на младсинствата, права на жените. Ако, като, ако мисюманин реши да стане християнин, той попада под ударите на съдебната система, която е шариатска. Това е едно от моите притеснения. Също така, мой колега зададе въпроса защо не може една църква да функционира в мисиоманска страна като Саудитска Арабия. Това е нещо, което ни притеснява. Не е необходимо да бъда практикуваш християнин, но държа на правата на младсинствата. И още един въпрос, на който не получих отговор. Има много разумни мисиомани. Мои колеги представляват североисточна Англия в този парламент, с които мога да разговарям по различни въпроси, но има части от мюсюлманския свят, е, например Бангладеш, които не вярват, че демокрацията е част от исляма. Много от тях смятат, че е, много от тях имат, е, застъпват противното мнение, но има мнозина пък и които не вярват в това. И аз не получих отговор на този въпрос, госпожа Декайзър. Благодаря, господин председател. И слушах е, двамата колеги, които защитиха идеята, че че трябва да се вслушаме в техните гласове, за да ги разберем по-добре, как това въжи за Тунис и в Египет. Всички ние в парламента, председателя Панзери, всички политически групи Многократно тази година посетихме вашите страни, за да получим информация от първа ръка. Не защото се съмняваме в това, което пише пресата. Тук имам известно разно... несъгласие с колегата от Египет, но защото смятам, че няма нищо по-ценно от прекия контакт. Ето защо е, искам да попитам господин Фържани. Във вашите думи не чух нищо за битката на съдебната система битка за независимостта и дебатът, в който ние не искаме да се месим, но това е дебат, който съществува в съдебната система и който не може да се ограничи само до някои корумпирани съди. Онова, което се случва в Тунис в съдебната система – когато казвате, че един съдя трябва да бъде коректен, няколко пъти казахте това, но моят въпрос е какво означава това? Вие, сте, вие се борихте с съдебна система, която беше изцяло в услуга на управляващите. Ние имахме възможност да се срещнем с, съдебната, с представители на съдебната система в Туниси. но на мен ми се струва, че имате твърде голямо недоверие в медиите. Да, вярно е, че медиите пишат всичко, но, знаем на кого можем да имаме доверие и знаем, че свободата на словото и на изразяването ни дава възможност по-лесно да формулираме своите заключения. Uh... Това е въпросът към министра от Марокко. Аз самата съм в смесената парламентарна комисия Европейски съюз Марокко, всъщност комитет. И така, първият въпрос, който ще ви задаме е следния. Вие говорихте за свободата на словото, за свободата на медиите. Защо не проявите повече гъвкавост? Защо не предоставите е, по-бързо основните свободи и права, да кажем правото на стъчкуване и много други права? Хората, е, които биха желали да стъчкуват или да се сдружават и така нататък, би трябвало преди това обаче да поискат разрешения от е, държавни органи. Защо в Конституцията не са гарантирани истински тези е, основни права на гражданите? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до Западна Сахара. Защо депутатите на Европейския парламент не получиха разрешение за влизане в Западна Сахара? Ние имаме различни мнения. Всеки има право да застъпва своите позиции. Е, и при нас няма едно монолитно мнение, но не можете да забранявате посещение на делегация от Европейския парламент или на депутати да влезе на територията на Западна Сахара. Не става дума за делегация, да кажем, от страните в Магреб, които може би според вас не са желани. Така че защо непрекъснато се случва нещо подобно, което пречи на депутатите на Европейския парламент да посетят Западна Сахара? Не е еднократен този случай. Е, е, е, Аз съм секрет секретар на Комисията по външни отношения в парламент. Повтарят се едни и същи въпроси. Малцинствата в Египет, преследването на християните в Египет. Искам да коментирам. Няма преследване, няма потисничество в обичайния смисъл, но при стария режим християните и мисюлманите бяха еднакво потискани, а ислямистите бяха още по-потискани. Арести, и, всички арести бяха на ислямисти. Не, би, не бяха арестувани християни, Знаете, че се правеха усилия, за да се всява раздор между мисиоманите и християните, тъй като девизът беше разделяй и владей. Например, се установи, че пожарът в църквата в Александрия е бил организиран от режима на Мубарак. Знаете, че е направен, бяха направени проверки, но имаше още един инцидент в църква и в последствие се оказа, че бивши агенти на сигурността на стария режим са в основата на този инцидент. Когато се говори за християнското мълцинство, не бива да се забравя нещо, а то е, че и то е, че има че има агенти на стария режим, кои, чието мотиви не са религиозни. Това са хора, които защитават своите интереси и защитавайки своите интереси, те провокират раздори между двете общности, защото знаят, че така ще привлекат вниманието на Запада и на външни и вътрешни сили. Те искат да провокират хаос вътре в Египет. Искам да кажа няколко думи за един последен инцидент в провинция Калиобе, когато имаше сблъсък между мисиомани и християни и в съвета Шура ние направихме проверка. Второ, катедралата в Абасия. Започна а, погребение и след това се оказа, че а, обикновени престъпници, са извършили атентати, а, запалили са, палили са автомобили. Всъщност не става дума за противопоставяне между християни и а, мисиомани. Ние не искаме да има между общностни проблеми. Всъщност става дума за раздори, които се а, предизвикваха от а, стария режим. Останали са рани, които трябва да бъдат лековени. Не казвам, че всичко е безпроблемно. Има проблеми, а, те трябва да бъдат решавани. Въпросът е да се а, прилагат законите еднакво спрямо всички. Второ, разбирам, че нямам време. Аз съм Талах Масрук, е, член в е, предишния парламент е, и е, член на е, партията Нхух в Египет. Говорим за религиозната свобода. И аз мисля, че това понятие се използва е, от режима за е, политически дивиденти. Би трябвало е, да внимаваме, когато говорим за религиозните свободи. Но поисках думата, за да се опитам да отговаря на британския депутат, е, който говори за шарията и за е, демокрацията. Струва ми се, че има проблем между господстващата култура и културата на младсинствата. Подобни проблеми е, наблюдаваме и в Европа, да кажем, джамиите в Швейцария. В Швейцария не можеш е, и, и мама, да кажем, не може да проповядва високо от е, минарето на джамията. И във Франция има е, определени е, ограничения за мюсюлманите, е, свързани с облеклото. Така че в е, редица европейски държави е, може да се говори и за е, ограничаване на правата на мълцинствата. Мнозинството налага определени правила. Е, на някои от е, Организацията за защита на правата на човека в Европа, бих могъл да кажа, че не бива да насочват вниманието си само върху определени групи е, в нашите общества. Е, много често това да кажем, не се разбира в нашите страни. Религиозната свобода, според някои правозащитници, се отнася единствено до християните. А какво става с нашата религиозна свобода? При предишния диктаторски режим ние не можехме да заемаме определени постове, ние не можехме е, да напускаме страната, не можехме да пътуваме и така нататък. И много, много други наши права бяха ограничени и окастрени. Така че е, в никакъв случай е, не би трябвало да гледаме само в една посока и само върху една част от обществото. Много се радвам, че ни подкрепяте. Е, ние се нуждаем от вашата подкрепа и тя ще ни помогне по пътя към демокрацията. Аз самия се занимавам с е, правата на човека и е, съм много активен в тази област, но има разлика между мисулманските активисти и европейските в тази област. Благодаря. Последният, който има думата в този блок Двама души са се записали, но няма да мога да им дам умата. Благодаря за поканата. Аз съм физик, компютърен специалист и европейски гражданин. имам три въпроса. Вярно е, че има антидемократични закони като шарията, които са залегнали в новата конституция – така наречени демократични конституции. Според мен това няма нищо общо с демокрацията. Моят въпрос е, защо участниците в новито правителство, които са изцяло ислямисти, не спазват основните права и защо не работят заедно с партиите, което ще помогна да се постигнат успехи. Моят въпрос към всички представители на новите правителства. Кои ислямски партии спазват европейските ценности и как искате да работите с нас. Вторият въпрос е какви економически и социални мерки сте приели, за да подобрите ежедневния живот на гражданите, защото всички мерки, които са били предприяти, са били насочени към запазването на вашите позиции, което не е в духа на демокрацията. Да, последният, който ще получи думата е господин Барака. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е към господин Хадат. Ако правилно съм разбрал, казахте, че е, демокрацията се заражда и има нужда от помощ на Запада. Моят въпрос към вас е, ев, е, арабският свят не може ли сам да организира своята демокрация? Колко университета има в Египет? Вие сте доктор по не знам какво. И има много араби, които учат в европейски и американски университети. В дори в, дори в най-бедните страни има университети. Вие искате да се учите на избори от Европа. Няма ли в арабските страни, като Кувейт, например, традиции в изборите? В Кувейт има, в Тунис – да, вярно, че имаше диктатура, която е, разруши демокрацията в резултат на корупцията. Защо трябва демокрацията да се създава отвън? Помислете внимателно е, върху това, което казвате. Може би вие мисиомански, мисиоманите не сте, в Египет не сте участвали в е, битките, които се, са, се борили. Вие забравихте всички жертви на режима, а сега ни казвате, помогнете ни да възстановим демокрацията. Мисля, че това е неуместно. Мароканският министр тази сутрин каза, че възстанията в арабския свят са били заради гласа, а, а, заради глада, а не заради демокрацията. Аз не съм а, съгласен с това. Благодаря, двете минути изтекоха. Благодаря. Приключихме а, с а, тази част от програмата. Искам да дам думата за по 5 минути, да дам по 5 минути на всеки един от ораторите. Е, европейските страни наблюдават, арабски, наблюдават арабския свят без винаги да виждат всичко, без винаги да виждат различията. Искам да ви кажа, че не винаги се осъзнават различията вътре в европейските общества. Ако не погледнем внимателно на процесите, няма да можем да изградим доверие. Това е тема, която е следва да бъде предмет на допълнителни разговори. Сега ще дам по 5 минути на всеки един от вас, за да отговорите. Благодаря а, за въпросите. А, ще се опитам да отговоря на, на, на, на въпросите, включително на конфликта в Захара. Имахме проблеми с вашата делегация, която посети Сахара през 2009 година. Имаше делегация за установяване на фактите на място, която посети Сахара, срещна се с представители на различните страни в конфликта. Това, което се случи март миналата година, не е е, отразява нашата цялостна политика по този въпрос. Проблема, който имаме, е е органа, който координира тези посещения между Марокканския парламент и Европейският парламент. И сега, в момента, когато разговарям с вас, има депутати от Европейския парламент, които са на посещение в Сахара. И вие ще видите на някои веб, вебсайтове, проверих тук в моят телефон, че има депутати от Европейския парламент, които в момента са на посещение в Сахара. Ние поддържаме политика на отворени врати. 22 делегации са посетили Сахара миналата година. А тази година също така не е една делегация. Една от тях беше делегация на журналисти от западни страни. По инициатива на Международната женска медийна фундация. Защо е такава наша политика? Защото няма какво да крием. Ако имаме проблеми, то работим за тяхното решаване. Е, е, Економическите економическият, социален и екологичен съвет работи в момента върху економическият модел за Западна Сахара. През последните 30 години сме инвестирали близо 90 милиарда 90 милиарда евро за насърчаване на занетостта. Имаме Минатаров Спокара в Сахара, например. В тази ми, мина ни инвестираме значителни средства, за да не бъде тя закрита, за да може да осигурява работни места за местното население. Неодавна поканихме журналисти и други да посетят е, мината на място, да видят е, какво става с природните богатства на Западна Сахара. 95% е осигурена питейна вода, 93% населението има електричество. Бедността. През 75-та година 29% бяха в лапите на бедността, сега са по-малко от 7%. Инвестиции в инфраструктурата. Пет летища, изграждаме пристанище, инвестираме в, в рибарството. И ви даваме възможност да посетите е, Сахара. Ако нещо е било в миналото, не трябва да се пренебрегва общата насока. Въпреки критиката, която е отправя на много пъти към нас, нашата политика е да водим конструктивен диалог. Това е нашата политика и ако искате да посетите Марокко, да посетавате южната част на Марокко, да видите какво става там, сте добре дошли. Да видите нашите инвестиции, нашите усилия да подмогнем човешкото развитие. А, да казвам, че сме решили всички проблеми. И за това работи економическият и социален съвет за тяхното решаване. В Марокко, в Сахаро имаме 87 общини, над 1300 представители на местното население разискват проблемите за човешкото развитие и човешкото економическо, социално-економическо развитие в Сахара. Става дума за политика в областта на добива на фосфати, рибното стопанство и така нататък, но всичко, което инвестираме там, все още не е достатъчно за решаване на всички економически и социални проблеми. Защото всички части на Марокко трябва да имат полза от природните богатства. И затова нашата политика е еднаква за всички части на Марокко. По отношение на правото на стачка. Да, ние подготвихме проекто закон за гарантиране на това право. На практика никой не е против това. Миналата година 334 стачки имаше в Марокко. 335. И водим социален диалог с профсъюзите, с синдикатите, работещите синдикати, което ни дава възможност да решаваме много проблеми, не само на законодателно равнище, но и на други нива за решаване на социално-економическите проблеми. Ще ви цитирам само една инициатива, свързана с осигуряването на здравна помощ на мароканските граждани. 8 милиона и половина мароканци в момента имат достъп до новата система на мароканското здравоопазване. По този начин те решават своите здравни проблеми. Благодаря. Благодаря. А сега а, дам думата на а, господин Ферджани. Благодаря. Ще започна с въпроса за независимостта на съдебната власт. По отношение на независимостта на съдебната власт ще кажа следното. Ние е, в никакъв случай не искаме правителството да се намесва в решаването на този въпрос. В Тунис ние искаме от магистратите и особено от тези, които настояват за независимост на съдебната система, искаме те да излезат с цялостен модел, защото може да има различни модели. Искаме да ни кажат те какъв ще е модела, за да се защитат е, правата на гражданите, ако е, магистратите е, не ги зачитат. Ние не можем да променим, сменим магистратите, които сме наследили от стария режим, а те са били инструменти на стария режим и корупирани са в... и така нататък. 82 магистрати бяха освободени до сега а комисията, която го стори, се състои от пет старши магистрати. Но а, онези, които бяха освободени, трябваше да се пенсионират преждевременно. Значи, когато говорим за независимост на съдебната власт, ние въобще не спорим, че тя е необходима. Обаче искаме да има модел, който да защитава гражданите, да осигурява защита на гражданите. В техните отношения с съдебната власт. В момента сме изправени пред голям проблем по отношение на бизнеса. Е, там имаме, е, имаме така наречения жиж до инструкцион. Това е съдя-следовател. В Франция този съдя-следовател, той тълкува закона така, както си иска. Е, стига да няма много ясни, ясни указания точно как трябва да бъде прилаган закона. Но дори тези е, съди следователи а, дори и те да са подкупни или да са, имат други провинения, няма как да бъдат наказани. Минават време и те нищо не правят. Значи, за да има съдебна система, която е напълно независима, трябва да водим борба. Съществува една асоциация, която не е напълно представителна, но ние все пак е, се слушваме в е, нейните становища. Ние не спорим, че съдебната власт трябва да бъде независима. Това е една даденост. Приемаме тази даденост. Тя е част от всяка демократична система, но искаме тази независимост да бъде, а, е, да бъде такава каквато трябва. Защото имаме пример. Имаме други подобни примери. Отначало не успяха да не успяха да а, уредат системата така, както трябва да бъде. Това са проблемите на съдебната власт. Говориме за демокрацията и демократичните средства. Например, Подхвърля се, че ние сме дошли на власт по съмнителен начин. Било демократично, било недемократично. Аз не приемам подобни твърдения. Който го твърди, нека даде доказателства. Защото за всички е ясно, че изборите в Тунис бяха достатъчно прозрачни. И още нещо, което е важно Поставете се на наше място. Пък ние ще се опитваме да се поставим на ваше място, за да може да се разбираме по-добре. Ние не желаем да клонираме вашите идеали или идеи. Ние сме готови да слушаме. За, да нямаме проблем, коя когато става дума за демокрацията. Знаем, че демокрацията е западна, плод на западното развитие, но ние не сме готови да приемем някои неща, неща, които биха разрушили нашата ценностна система. Нашата система от вярвания. Защото, например, в Англия, в Великобритания, например, кралицата е глава на англиканската черква. Църква. Но не е речено, че навсякъде трябва да бъде така. Искаме нещо подобно по въпроса за сексуалната ориентация, например. Дали става дума за хетеросексуален или хомосексуален а, а, а, човек, за нас това е личен въпрос. Не е приоритет а, да се занимаваме с, а, публично с тези въпроси. Виждате какво става във Франция, където става дума за хомосексуалните бракове. Няма да навлизам в тези подробности, но ясно е, че имаме различия и трябва да ги уважаваме взаимно. Благодаря. Благодаря и вие имате 5 минути. Ще отговоря в реда, в който въпросите бяха зададени. Първият въпрос беше за шарията и отношението с съдебната власт. Значи връзката с шария още от е, конституция, е заложена още в Египетската конституция 1971 година. Но а, е, съдебната власт се предполагаше, че трябва да се съобразява с това. Обаче на Запад не се разбира какво значи думата шария. Шария, това е опитът за тълкуване от страна на мусулманските учени а, е, върху това, което ни дава Корана и пророкът Мохамед тук има две променливи. Първо време и второ място. Значи, по едно време, примерно пред 200 години е въжало едно, то може да не въжи днес. И второ място, това, което въжи в една страна, може да не въжи в друга. Кой е за е, е, шарията? 80%. Политиката, парламента, промишлеността, економиката, а, а, фиска, в тях няма никаква шария. Но а, когато вземем предвид двете променливи място и време, тогава а, тълкуваме нещата по друг начин. А, тоест всички, и политиците, и истина, всички трябва да, по нов начин да приемат шарията в светлината на тези променливи. Споменахте Споменахте младсинствата, да, разбира се. Ние не правим разлика между младсинствата. Ако мислите, че е така, може да обсъждаме конкретни случаи. Но ние а, а, наследихме една бюрокрация, дълбоко корум, корумпирана. И, и ние се опитваме а, да наложим нашето виждане за нещата на тази администрация. А, ние започнахме да разглеждаме това, което изпращаха на президентът Мурси. А, факсове, е, имейли и така нататък. Аз мога да говоря за нашата страна, не мога да а, говоря за всички мусулмански страни, но трябва да кажа, че а, изграждането на действаща черква в, в, в Египет е един а, сложен въпрос. За да се изгради една черква, трябва да има разрешение преди всичко. И какво направихме ние, за да решим този въпрос? Ние заложихме в Конституцията, че изпълнителната власт, Централната изпълнителна власт няма тя да разрешава или да забранява строителство на черкви. Това ще правят местните власти, местните, местните общински власти, те, когато иска някой да строи черква, примерно християнска черква, те ще разрешават въпроса. Тук държавата няма да се намесва. Ако мислите, че има и по-добър модел, по-добър начин за решаване, кажете ни. Оценката на повечето закони и реформите, които се правят, аз съм представител на един а, една, а, група, а, група за размисъл и обсъждане в рамките на мусулманското братство, така наречения think tank. И накрая демокрацията. Ние разбираме ислама така. Демокрацията е неразделна част от него. Разбира се, има а, много видове демокрация. Парламентарна, всякаква друга и ние сме за парламентарна система, обаче по искане на другите партии. На други партии ние, мусулманското братство, ние отстъпихме, за да имаме смесено парламентарно и президентско управление. Значи, трябва, разбира се, обществото е достатъчно зряло, за да има едно изцяло парламентарно управление. Втората група въпроси. Ставаше дума за онези, които предоставят информация. Когато аз говорих за медиите, имах предвид това, имах предвид за и, и нашите медии. Познавам много добре нашите медии. Е, знам, работил съм в различни медии в а, а, мултипликация, къде ли не. Но, но трябва да кажа, че не трябва да а, разчитате на това, което се предоставя на човека, обикновения човек. Масовите новини, имате други средства за комуникация, информация и така нататък, които са достъпни. Може да видите каква информация ние представяме. Ние не, не даваме нашите изявления чрез медиите, защото медиите ги блокират. Защото медиите е, се контролират или е, доминират от определени сили. Имате колко може да сложите на Twitter, колко букви, е, колко, колко думи. Същото е положението и с Facebook. Това са контролирани медии. На тях не може да сложим всичко, каквото искаме. Всички организации в Египет са новаци в политиката. Значи, като политик не можеш да спечелиш. Аз и аз самия страдам от това. Обаче дори в нашите организации има онези, които значи, гледат на Запада през призмата на конспиративните теории. Но вие трябва да видите Кои са онези, а, с които може да изградите а, мостове на взаимно доверие? Но трябва да ги потърсите. А, набързо ще приключа. Виждам, че времето ми свършва. Повечето от информацията, както казах, която се представя от медиите, е невярна. Почти 100% от това, което научавате, е невярно. Четвъртия въпрос. Никой не иска в Египет в момента да бъде а, асоцииран с, свързван с мисуманското братство. Това е наш проблем. И когато искаме помощ, примерно искаме, искаме съвети, а, повечето страни, към повечето, които се обръщаме, а, не искат да помогнат. и аз не говоря тук за университетите. При нас развитието, в това цивилизационно развитие, за което говорим, е като че ли преди 100 години. Затова се обръщаме към вас за помощ и а, после, че ние не сме били част от борбата, която се води, и това е пълна дезинформация. Напротив, ние бяхме в първите редици, свързани с всички организации в Египет. А, ние бяхме част а, от а, бор... навсякъде. В университетите, в университетите, в а, профсъюзите, навсякъде има наши представители, на всички до сегашни избори сме участвали сме имали свои а, представители. И накрая, за предразсъдъци. Наистина има дълбоки предразсъдъци в арабския свят поради някой културен консерватизъм. Мисулманското братство не е особено либерална организация. Тя е 80% консервативна. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на докладчика. Радвам се, че можах да присъствам на тази много богата и оживена дискусия, която, надявам се, е представила по-ясно картината на новия арабски свят. Говорихме за независимата съдебна власт и за подкрепата, от която се нуждаят е, северноафриканските страни и за изграждането на една независима е, съдебна е, власт. Да, госпожи Тин Бансери вече спомена проблема с ясната дефиниция на политическия ислям. Това е пример за това как Западът Западния свят разбира исляма и е, до какви недоразумения и, и е, е, различия може да се стигне. Е. Представителят е, на Марокко говори за е, устойчивата стабилност, за необходимостта от един последователен преход, за успехите на Марокко. Е, който, за разлика от е, другите държави, е, избира еволюционния път на промени в обществото. И Господин Елхафи е, спомена много е, случаи, свързани с е, свободата на словото, като направи паралели и, и разграничи нещата в миналото и сега. Тунис е страна, която се намира в преход от диктатура към демокрация. Представителят на Тунис, господин Фатахи, говори за това, че старите структури от времето на диктатурата не са изкоренени, че е необходимо повече време, за да се преодолее е, съпротивата на тези стари е, структури, наследството на диктатурата. Той говори за новото понятие гражданство, за равенството между е, на гражданите, независимо от това е, към каква религиозна група, пол или етническа група принадлежат. И за това, че в крайна сметка развитието на страната е въпрос на избор на гражданите на страната. Представителят на Египет е, говори за е, дългогодишната борба. Не беше <coughs> доволен от